Uh, good afternoon, everybody. I think we should make a start, even though we're running slightly. Добър ден. Мъничко закъсняваме. Нека да не се бавим повече. Докладчика ни по първата точка е тук. Затова позволете да се обърна към вас с молба да одобрите дневния ред, който е раздаден. Виждам, че нямате възражение. Благодаря. Искам да ви напомня нещо. След това, разбира се, ще повторя тази информация. Знаете, че срещата е достъпна за изслушване в интернет среда. Ще чуем новините по развитието на състоянието на вътрешния пазар. Нека да започнем с първата точка, защото от 15.30 ще започнем гласуването. Много ви моля, припомням ви да имате в себе си своята карта за електронно гласуване. Тя ще ви потрябва по-късно. И така, как започваме днес? Ще направим разглеждане на предложението административно сътрудничество посредством информационната система на вътрешния пазар или регламента за информационната система. Алан Биелен от ЕКР е докладчик, госпожа Сабиц от НП, от социалистите и демократите също имаме представители на докладчици в Сянка. Надявам се, че скоро ще дойдат и останалите колеги както и останалите докладчици в сянка. Ще моля да чуем уводните думи, така че да не влезем в темата и в досието, така че ще ви дам думата след малко, колеги. Най-напред докладчика Билен. Моля, имате думата да представите предложението и графика. Thank you, uh, Mr. Chairman. pierwsze... Благодаря. Първо бих искал да кажа, че много положително е отношението ми към направеното от комисията, Европейската комисия предложение. Съвсем накратко ще ви запозная с е, предложението за регламент за информационната система – която ще бъде, бъде бе предоставена 2008 година на държавите членки като една обща платформа за сътрудничество. Това е средство за бърз обмен на информация в трансграничен план между 27-те държави членки на Европейския съюз и трети страни от Европейската економическа зона. Идеята за обмен на информация в границите на директива 33. Това е директивата за професионалните квалификации, както и директивата за услугите. Номер 123. Вече има 20 на 20 апликации, които се регистрират ежедневно в системата, повече от които са изключително сериозни и големи. Това е един, едно хоризонтално средство, което дава възможност на обмен на информация по различни тематични области, а в бъдеще може да бъде и разширено. Съществуват е, по пилотни проекти в областта и на правата на пациентите в Солвит и електронна търговия, например. Така че, трябва да подчертаем, че цялата система е, има много положително въздействие върху вътрешния пазар и представлява значимо средство за функционирането му. Искам да подчертая няколко въпроса, свързани с функционирането на системата, както сега, така и в бъдеще, когато ще се обхванат и нови тематични области. Например, Механизмът, който е упоменат в 10-та точка от преамбюла. Механизмите за предупреждение, разработени в отделни актове, но и в регламента за информационната система, тъй като това е хоризонтално средство, трябва да бъдат описани начините по които функционират тези механизми за ранно предупреждаване в най-големи подробности. По отношение на 13 и 14 член от регламента, Става въпрос за задържането на данните. Имам известни съображения. Блокирането след 18-19 месеца е основано. Обаче, аз имам съмнение по отношение с блокиране на данни в рамки на 5 години. Чудя се кой би имал достъп до тези данни и на какво правно основание. Така че, бих искал именно това да бъде уточнено по-ясно. Комисията взе решение да не се прави оценка на въздействието за този регламент. Подобна оценка, според мен, трябва да бъде свързана с е, проекто предложението и да бъде част от проекто предложението. Така че надявам се, ще има такава оценка на въздействието на всеки етап на разширяване на системата в бъдеще. Освен това, искам да подчертая оценката на въздействието в интерес на защитата на личните данни, защото ако се използва тази система в различни области, възниква проблеми свързани с защитата на данните. И има някои аспекти, които трябва да бъдат внимателно проучени и контролирани от Европейския парламент. Например, срещата с е, докладчиците в Сянка отрази подобни е, аспекти от е, темата. Господин председателю, знае, че трябва да спазваме графика. Какъв е сега нашия график? Днес обменяме мнение до 16 януари, т.е. до 16 януари бих желал да изпратя проекта от доклада вече в писмен превод на 6 февруари. Комисията ще вземе решение по отношение на проекта доклада и проекта за измененията, които ще бъдат предложени на 28 февруари. До 12 часа е срока. След това на 21 март ще говорим по тези изменения и проект за изменения, така че в крайна сметка да бъдат гласувани през месец май. От мен това е всичко на този етап. Благодаря господин Вилан. Мисля, че обяснението беше много ясно. Подчертахте основните въпроси, които са важни за нас. Очаквам да чуя и много подробен доклад по отношение на защитата на данните. Знаем, че този аспект много внимателно също се следи. Сега да чуем какво има да ни кажат докладчиците в сянка. Госпожа Кораца Виждам, че господин Грацер също е тук. Господин Люхегардер също е докачих сянка. Госпожа Рулер от името на Зелените. И така, без да се бавим повече, давам думата на госпожа Краца Белов. Благодаря. Господин председател, аз също се радвам, че можех да участвам в изготвянето на този доклад от името на НП. Много практически начин с, относно премахването на всичко, което беше административна тежест. И е, именно това исках в моята част от доклада повече ефективност и е, да осигурим пълна свобода на движението. Приветствам предложението на комисията, много добро такова смятам и а, смятам, че то ще позволи да се развиват други сектори, базирайки се на техническата оценка и да се намали бюрокрацията и да се избегне а, увеличаването, разрастването да означава също и разрастване на сложността. И слушах колегата Билан относно оценката на въздействието. Мисля, че всичко вече е взето в предвид. Тук говорим само за консолидация на съществуващ текст, а не просто съставяне напълно и смятам, че от правна гледна точка комисията вече направи всичко необходимо и че една оценка на въздействието ще доведе до ненужно закъснение и увеличаване на бюрокрацията. Смятам, че трябва да изслушаме тук страната и мнението на заинтересованите страни на национално, местно ниво и тези страни, които именно знаят как се функционира на практика какви са предизвикателствата. Съгласна съм с господин Билан, че има проблеми свързани с защита на данните и поверителност, особено при разширяване на системата. И в член 11 бих предложила евентуално да има едно зачитане на националните и европейски правила за поверителност, когато се прехвърлят документи смятам, че е по-добре да се следва правосъдието на страната, която получава, така да се каже, приема, а не на страната, която изпраща. Разбира се, можем да обсъждаме и за напред. И относно делегираните правомощия, Смятам, че трябва да вярваме на комисията за и да приемем как тя е решила да разгледа техническите въпроси, защото там се задават добри гаранции. Разбирам е, вашите, е, вашите идеи за гаранции, за действията от страна на съвета, за сроковете дадени, но мисля, че можем да измислим и други типове гаранции. Благодаря ви за вашето внимание и благодаря на колегите за работата. Благодаря на госпожа Кораца Билнс, а сега госпожа Шалдемозер. Благодаря. Благодаря за, на докладчика за въведението в нашата дейност. И искам да кажа, че може би за първи път тук имаме добро сътрудничество с госпожа Кораца Билд. Това беше много добро предложение и от страна на самата комисия и ние разглеждаме това предложение като начин вътрешния пазар да функционира по-добре. И смятам, че наистина може би нямаме нужда от оценка на въздействието. Това, което се опитваме тук е да създадем правна база за работата на информационната система за вътрешен пазар. Не просто това. Господин Белен, когато го запитах последния път как да подсилим правилата на вътрешния пазар, той ми каза, че трябва да видим как администрацията прилага на практика законите. Мисля, че точно върху този аспект трябва да се съсредоточим. Това е добро предложение. И мисля, че трябва да видим какви са правилата и второто, може би тук не съм съгласна с госпожа Кораца Билт, относно делегираните правомощия. Мисля, че трябва да кажем, че съвета и парламента заедно решават, а не просто да взимаме решение с делегирани правомощия. Основният принцип трябва да бъде съвместното взимане на решение относно областите, покрити от информационна система за вътрешния пазар. И подкрепям а, графика, който определихте. Благодаря. Господин Локегард е сега. Благодаря. А, подкрепям казаното от датската колега. Ние смятаме, че това е едно добро предложение – Важно е. Аз едва ли не ги говоря като представител на датското правителство, но не съм. Но да искам да кажа, че е важно да не отлагаме вече нещата. Смятам, че датското председателство на Драго Сърце ще се занимае с подобни въпроси и смятам, че трябва да продължим да работим с набраната скорост. И още нещо, няколко детайли. Относно достъпа до, на, на потребителите до системата, в член 10, параграф 7 трябва да бъде уточнено кои са заинтересованите страни. Смятам, че е, трябва да се ограничи по-ясно действията, да се ограничат по-ясно действията на външните заинтересовани страни и информацията, която се дава. Искам също да спомена нещо по член 18.1 явно правилата, свързани с достъпа и корекцията на националните правила, засягат и заличаването на грешна информация в срок от 60 дни. Аз не виждам защото трябва да чакаме 60 дни. Смятам, че това е сравнително дълъг период от време смятам, че трябва да презгледаме този срок. И не е ясно до каква степен трети страни ще имат достъп до данните а, по член 22. Разбира се, като цяло обаче, в общия контекст, предложението е много добро, ще го подкрепим и се надявам на по-нататъчно сътрудничество. Thank you very much. Много благодаря, госпожа Руле. und gleichzeitig entschuldigen, weil ich ja gesagt habe, ich hole... Благодаря. Извинявам се, казах, че ми липсва още едно становище, но всъщност е, и мога да ви го представя само в Страсбург. Предложението на комисията ми изглежда съвсем разумна и знае все пак, че има няколко критики относно заинтересованите страни, въпроса с системата с електронната поща и, както казах, това е един аспект, който ще разгледам по-късно пак. Е, мисля, че ще може да работим по този въпрос. Лично ми се струва, че е съвсем а, е, разумно както с господин Билан се оплака от липсата на проучване за оценка на въздействието. Не смятам, че е наистина необходимо, но все пак това е задачата на докладчика да привлече вниманието на комисията върху това. Напълно съм съгласен с а, а, графика и ще видим постепенно с работата, която ни очаква, в хода на работата ще видим какви са новите предложения. Освен това и остави е, други въпроси за решаване. Благодаря. Мисля, че това приключваме кръга от докладчиците в сянка. Сега вече, госпожи и господа, имате думата. Господин Шваб има думата. Ако друг желая думата, моля дайте ми знак. Госпожа Гравен също ще й дам дума от името на комисията. Господин Шваб. Няма микро. Да, благодаря, господин председател. Аз съм много доволен от споразумение, от идеята за това предложение. Действително, това според мен е един от основните инструменти за въвеждане на директивата за услугите и други бъдещи директиви, признаването на професионалната квалификация и така нататък. Това е един инструмент, който ще позволи да се, всички тези директиви да бъдат задействани. Нашата система работи много добре. Трябва да работи много добре, защото това ще проистече и задоволението на едните и другите, на държавите членки, на заинтересованите лица, които ще внесат досие по тази или онази професионална квалификация или които искат да променят статута си. Струва ми се, че някои аспекти бяха твърде малко засегнати. Броя случаи, които могат да бъдат третирани от системата. Е, и комисията изхожда от принципа, че системата функционира добре и е правил. Всъщност въпросът с езиците не е решен по задоволителен начин. За момента има превод е, само за напълно завършените процедури. Но по някои специфични искания, предложения и тем подобни, липсват все още такива е, функционалности, свързани с превода. Мисля, че трябва да се предвиди е, допълнителна инвестиция за възможностите за превод, т.е. да се увеличи лингвистичния капацитет на тази система. И от друга страна, господин председател, скъпи колеги, искам да кажа, че е, за сега все още тази система е доста ограничена. Ще трябва да излезем извън а, тази система и тя да бъде подложена на някакъв тест, за да се види по какъв начин тя реагира на един голям брой случаи, когато са многобройни случаите. Това е една процедура на сътрудничество. Трябва задължително Европейската комисия да има правомощие и Иначе няма да бъде възможно някои лица да получат отговори и да знаят защо процедурата, която ги касае, е, се е проточила толкова бързо, е, толкова дълго, прощавайте. Благодаря. Um, Благодаря. Не виждам друг да желая думата. Господин Билан е, има думата да обобщи дискусията. Благодаря, госпожа Гравана тук за да може да ни е, запознае с перспективата на Европейската комисия и вижданията по този въпрос. Благодаря. Госпожа Грава, благодаря. Благодаря ви. Много се радвам да чуя положителната от ви нагласа относно информационната система за вътрешния пазар. Е, какви са ни плановете и по-специално по отношение развитието на програмата. Обхващането на новите теми всъщност е нещо много важно за нас, за да можем да обхванем различни политически области на политиката. По казаното на госпожи, от господин Билан, липсата на оценка на въздействието. Много внимателно разгледахме този въпрос, разбира се, но тъй като някои от ораторите вече казаха, системата на практика консолидира, обобщава вече функциониращите правила и система и вече са приложени правилата, включително и за закрила защита на данните към съществуващата система. Според нас не беше необходимо да създаваме даваме допълнително повод за разходи е, и е, че не... Това е основната причина, поради която решихме, че няма да правим сега оценка на въздействието. Обаче, когато се разширява системата и се включват нови тематични области, тогава задължително ще има подобни оценки на въздействието. По отношение периодите за запазване на дайтните 18 месеца. Това е изключително важно, за да се гарантира съответно компетентните власти да могат да извършат необходимото, когато има искане за изпращане на конкретни данни и информация. По отношение на петте години запазване на данните – време на тази период данните всъщност ще бъдат блокирани, което означава, че никой няма да има достъп до тях. Ако компетентните власти имат нужда от данните, просто защото има искане за предоставяне на информация, тогава ще бъде възможно да се е, осигури достъп до съответните данни. И тези пет години дават възможност действително е, субектите да могат да упражняват своите права, включително и в рамките на тези 5 години. Истинският пример, свързан с действие, е свързано с кандидатурата на Solvit за включване в информационната система, защото именно по този начин може да се а, вписват заявки и за получаване на данни или пускане на жалби в онлайн среда. По отношение на трети страни, регламентът разписва конкретните условия, които позволяват да се да се свържат компетентните власти от трети страни с информационната система. Необходимо е да има адекватна оценка и разбира се да се спазват правилата за опазване на данните. Важно е, е третата страна да е приела поне един от е, актовете на Съюза, за да могат да участват в системата. Наскоро постигнахме е, споразумение с Швейцария относно спазване разпоредбите на директивата за професионалните квалификации, което означава, че съответните власти в Швейцария могат да обменят тази информация в рамките на Европейски съюз. Това е член, който дава подобни правомощия, но не уточнява кои точно страни биха могли да бъдат част от системата. Що се отнася до заинтересованите страни? За нас също е много важно да имаме обратна система от ползвателите на системата, така че ние ще правим редовни запитвания относно тяхното мнение за системата ще има статистика, която ще бъде предоставена относно последните проучвания, правени по отношение приложението на информационната система. Ще се говори, разбира се, и за някои а, технически аспекти, които ще бъдат все по- а, усъвършенствани, за да не затрудняват работата на хората. По отношение на влагането на програма съоръжение за писмен превод в информационната система. Това е аспект, по който се работи в момента. Надяваме се, че ще имаме възможност да заменим съществуващите системи до март следващата година с ново поколение подобни машини. Сегашната система дава възможност да обхване обем от около 100 000 потребители е, все още е доста скромен наистина този обем, но се надяваме, че няма пък това да доведе до сериозни проблеми, тъй като няма да има проблеми, които да възникват именно заради големия мащаб на програмата. По отношение на директивата за професионални квалификации, предполагаме, че обемите ще нарастат, но сегашната система с нейните параметри ще може да се справи без проблеми. Благодаря ви. Well, Благодаря. Благодаря. Просто нека да подчертая, както казах и в началото, че това предложение всъщност е един от 12-те стълба на законодателния акт за единия пазар. И това е част от нашите ангажименти. Сега ще дам думата на докладчика, за да обобщи това, което вече чухме, да каже малко повече за графика и последни заключения преди да прекратим по точката. Господин Биелан. Благодаря, господин председател. Знам, че трябва да започнем гласуването вече. Докладчикът наистина имаше проблеми с превода, в смисъл, че нямахме превод на всички езици, а, имах доста въпроси. Но смятам, че доклада ще бъде прият и по този начин ще имаме постигнат успех под датското председателство. Нещо, което е важно за тях. Благодаря. Благодаря. Благодаря за вашата дейност, казва председателя. Ще очакваме продължаване на дейността след коледа. А сега пристъпваме към гласуването. Нека да кажа, преди да започнем все пак, няколко съобщения, свързани с, с, с координаторския съвет преди една седмица. Предложението за регламент на парламента и съвета по програмата на потребителите 2014-2020 ще бъде изготвено от АЛДЕ и предложенията за синхронизиране на голям брой документи, свързани с продукти, засегнати в един технически доклад на НП, ще бъде даден пак на НП. И има също така а, един колега, Грех от Социалисти и демократи и от госпожа Тюн от НП, които ще се занимават с тези доклади. Предполагам, че ще, ще да ви бъде интересно да чуете подробности. Това са важни решения. Така или иначе, можете да консултирате тези а, документи и по интернет. Нещо друго важно относно а, моторите, работата по моторите и колегиите потвърдиха желанието си за оценка на въздействието относно измененията на комисията. Надява се ме се да не се добави по този начин допълнителна тежест. Разбира се, трябва да приключим законодателния процес по тази тема, но по-късно ще говорим за това. Нещо друго, което исках да, подчертая тук, е, че тази сутрин съвета за конкурентоспособност заседава, за да се справи с въпросите на единия пазар. И този съвет прие една много ясна резолюция относно голям брой аспекти, детайлни аспекти по декларацията от Краков. И някои от тях смятам, че ви интересуват. Съвета казва, първо, приветства декларацията от Краков и оценява ангажираността на голям брой представители на заинтересованите страни от свободния пазар. А, също така оценява инициативата на Европейският парламент и сътрудничеството от наша страна и от страна на комисията. Нещо, което направи това събитие възможно. Знам, че решените от Краков са наистина изключителни и можете да го намерите, ги намерите на вебсайта. И така, пристъпваме към гласуването. Първият елемент е одобряване на сълскостопанските или горски превозни средства. Директивата. Тук ли е докладчикът? Вие ли се занимавате с документа? Кой? А господин Панцери не може да дойде. В такъв случай госпожа Ван Хил ще говори. Дава ми думата. Тя ще представи доклада. Мерси, месье Благодаря, господин председател. Бих искала от името на Антонио Панзели да го извиня, защото беше задържан в Италия днес но гласуването си остава, за да може да, продължат, е, да продължи нашата работа. Оставим една малка бележка, с която той благодарим всички е, докладчици, всички, които сътрудничаха в изготвянето на това досие, което е изключително техническо и което касае а, е, горските и селскостопанските трактори. Имаше 133 промени по най-важните въпроси на този регламент, глава 16, това е за поддръжката на колите, полето на приложение по-специално изключването на категория и от тези превозни средства, датата на влизане в сила и делегираните актове, които трябва да бъдат прияти от Европейската комисия и въпроса с тези сайт бай сайт и колите с 4, 4 по 4, както се казват. Преговорите наскоро завършиха. Имаше пет промени, компромисни промени, които обхващат почти всичките важни въпроси и по които беше постигнато споразумение между всички политически групи. Единствено въпросът, който касае а, а, колите за, а, с висока проходимост, а, както се Счита се, че не е подходящо тази категория коли да бъде включена в е, този регламент. И мисля, че след като ще има така и така една оценка на въздействието през януари, ще имаме възможност да говорим в хоризонталните групи преди гласуването на пленарно заседание. Антония, благодаря още веднъж на всички докладчици, всички колеги, които участваха в това досие и пожелава успешно гласуване. Благодаря. Благодаря и на господин Панцери, нищо, че сега не е тук. И искам да приветствам Филип Жан и е, неговият екип от Генерална дирекция предприятия, които се занимаваха с това комплексно досие. А сега по гласуването. Докладчика в сянка, докладчите в сянка се споразумяха по доста области, където можем да гласуваме амблок. И така, ще ги изчета много внимателно, за да сме сигурни, че всички разбираме за какво гласуваме. Както вече казах, имаме споразумение между политическите групи. Има едно устно изменение също. Моля, гледайте заедно с мен. Ще използваме, разбира се, карти за гласуване там, където имаме а, несигурност. Всички. Иначе ще вдигаме ръка. И така. Нека да започнем. Първо. Имаме един блок в началото. Изменение 1, 15, 16 на член 1, 17, 18, 19, 307 на член 2. Кой е за? Против? Задържали се? Приема се. Следващите две изменения биват, бъдат оттеглени. И сега имаме две идентични изменения по член 2, параграф 2. 310 311. Кой е за? Против? Приема се. Друг блок. Изменение 20, 21, 312, 313, 22. Кой е за? Против? Приема се. Гласувам изменение 314, 316, 316, които са идентични. За, против, приема се. 315 е оттеглено. И сега друг дълъг блок 317, 318, 23, 24, 25, 320, следващо оттеглен, 27, не се гласува, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 и до тук. Това е следващия блок. Кой е за? Против? Приема се. Сега, разделно гласуване, изменение 35. За. Против. Въздържали се. Приема се. Друг блок. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Всички тези изменения заедно. За, против, въздържали се, приема се. А сега. Член 3, параграф 1. Изменение 321. Разделно гласуване. Сега говорим за максимална скорост по модел. Гласуваме целият текст без ограничението на скоростта. Кой е за? Виждам, че трябва да го гласуваме електронно. Моля, гласуваме част първа на това изменение 321. Моля, гласувайте. Приема се 20 за 9 против. А сега устното изменение. Максимална скорост по дизайн 40 км в час. Моля, гласувайте електронно. Устно изменение 40 км в час. Край на гласуването. Отхвърля се. След това гласуваме същото, само че 60 км в час. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. сега стигаме до изменение 50. Кой е за? Против. Държали се. Приема се. Изменение 323. Трябва ли да го гласуваме? И така, гласуваме изменение 323. Докладчика е против. За. Против. Това са side by side автомобилите. Гласуваме първа част. Целият текст без думите. Максимална скорост по модел 60 км в час. Кой е за? Нека да го гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Така, останата част отпада. И така, сега гласуваме следващия блок. 51, 52, 53, 54. Кой е за? Против. Приема се. 55 няма нужда да се гласува. И сега имаме няколко разделни гласувания. Изменение 324. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 325 за. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приема. 326. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 327 за. А, извинете, електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 331 отпада. И сега 328 гласуваме. Моля, гласувайте. Може ли да гласувате по-бързо? приема се. 329. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Също се приемам. Отпада 331 и 56 и 330 няма да се гласуват, те са свързани с предишното. Стигаме до следващия блок, изменят на господин Панцери. 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 79, 73, 74, 75 и 6, 7 и 8, 9, 80, 81, 82, 83, 84. До тук. Голям блок. За. Против. Приемат се. Сега отделно изменение 332. Кой е за? Против. Приема се. 85 отпада. Следващия блок. 86, 7, 8, 9. След това следващото е оттеглен 333. И гласуваме 90, 91, 92, 93, 94. Моля, гласувайте. За, против, приема се. Компромисно изменение 1. За, против, приема се. 96. Друг блок. 96, 97, 340, 98, 339, 99. 100, 341, 101, 342, 102, 103, 109, 104, 344. Май, мисля, че много, мога да продължа. Има много изменения. Не знам дали всички имаме абсолютно същия текст. Всички изменения по член 9, 10, 11, 12, 13, технически изменения 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 член, 21, 23 член. И изменение 193 от 24 член. Всички следят ли? Кой е за? Против? приемат се всички тези изменения. Благодаря на господин Панцери. Сега, изменение 348. За. Ще гласувам електронно. Край на гласуването. Приема се. И нов блок по целия член 24 и член 25 и изменение 203 200, на член 26, 27, 28, 29, 30 и от член 30 изменение 227. Кой е за? Против? Приема се. Изменение 228. За.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 от господин Туан Мандърс. Тон, Туан Мандърс, където се предлага да се заличи втората част на член, 35, на член 35б. Искате ли нещо да коментирате, докладчици в сянка? Да, това е част от компромис. Така че оттеглихме го и гласуваме по първата част. Всички докладчици в сянка съгласни ли са? Добре такъв случай гласуваме изменение 354 с устното изменение. За. Против. Приема се. Друг блок. Член 36, 38 и 44, 248 изменение до там. Кой е за? Против. Приема се. А сега изменение 249 на докладчика. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Така че сега продължаваме с изменение 356 357 с устно изменение, така както е записано в списъка с гласуване. Много ви моля, гласувайте за. Против. Приема се. Три, пет, шест, 357 падат. Компромисно изменение Две, моля гласувайте за, против, приема се. Продължаваме. Устните изменения Чет. 411 сега трябва с него да се вземам. Моля, гласувайте. 50 член. Приема се. Друг блок. И изменения. 51, член 53, 54, 55, 56, 57. 57, 58, 59, 61 до компромисно изменение трето. Всички заедно. Моля, гласувайте за, против, приема се. Компромисно изменение трето. Моля, гласувайте за, против, ясно, приема се. 62 член с съответните изменения. Моля, гласувайте за, против, приема се. 299 изменение. Господин Панцери, моля гласувайте за. Изменение 292-63 член. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромисно изменение 4. Моля гласувайте за. Против. Ясно. Приема се. Така че продължаваме с 294, след което ще минем към реците, е, точките от прием Била. 294 и членове 3 и 4. Заедно. Моля, гласувайте за, против. Приема се. 295. Като допълнение, моля, гласувайте за, против. Отхвърля се. Технически изменения 5, 6 и 7. Продължаваме с 296 то изменение. Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 8 и 9 сега не гласуваме по него. 297 на господин Мандерс. Моля, гласувайте за. Против. Отхвърля се. 298 на господин Шваб. Моля за, против, отхвърля се. 299 и 300. Моля гласувайте за. Сега ще ви гласуваме електронно. 299 и 300. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля Отхвърля се. Равен брой са гласували за и против. И сега гласуваме 301. Моля, гласувайте за, против. Приема се. Компромисно изменение 5. Моля, гласувайте за, против. Приема се. Десето изменение, 11, 12, 13, 306 и 14. Това е последния блок. Моля, гласувайте за, против. Приема се. И така. Окончателно гласуване по документа. Моля, гласувайте електронно. Много моля, побързайте с гласуването. Got... Приключихте ли? 31 трябва да са гласувалите. Край на гласуването. 31 за, няма против. Измененията са прияти. Много благодаря, господин Панцери. Той в момента не присъства, но ние сме му благодарни. Радвам се, че успяхме по едно такова сложно досие така да се справим добре. Предполагам, че комисията, Европейската комисия ще отбележи направените изказвания и ще имаме и бъдещи разисквания и присъствието на съвета. Така, продължаваме сега с гласуване по доклада на господин Ван Декап. Относно одобряване и надзор на пазар на дво и три колесни превозни средства и четири колки. Доклада на господин Ван Декамп дво- и три колесни превозни средства и четири колки. Господин председателю, опитах се да привлека вниманието ви. Не работи моята карта. Не ме виждате. Може ли да се уреди от техническа гледна точка този проблем? Like uh, Имате думата да ни въведете в гласуването. Благодаря. Um... Да, благодаря много, господин председател. И така, това е един законодателна, законодателна процедура, която е изключителна, която приключи с много съвещание, събрание, с много заинтересовани страни, които всички споделиха становищата си. Доклада се съдържа три основни части. Първата част, която се отнася до възможността или невъзможността за скутери, мотоциклети и други двуколки. Е, има повече от 100 производители в Европа, които произвеждат този вид е, превозни средства. Втората част, е, това е трайността. И тук има предложение на комисията, което цели да се се следи емисиите от двуколесните превозни средства в Европа да бъдат следени и най-вече в градските зони, което ни интересува. И третия аспект, това е сигурността. Безопасността за тези превозни средства, системите на спирачните системи, обърнахме много сериозно внимание на тях. През последните седмици, разбира се, още процедурата не е съвсем завършила, но все пак доста напреднахме в нашите разговори. И накрая, разрешете ми да благодаря на всички докладчици, всички хора, които сътрудничиха на тази, в тази работа, но също искам да благодаря на секретарата и комисията ИМКО. Винаги е така утешително за нас да знаем, че комисията и съветът е, са на, са на едно становище и участват в работите. Освен това, държа да ви кажа до каква степен това е едно предизвикателство на нас да следим, да може един е, докладчик, един участник, който е председател на ИМКО, да участва и в е, нашата работа. Благодаря на господин Арбор. Благодаря, господин Ван Никамп. Аз бях и също и докладчик, участвах в работата и по е, тракторите. Иска само да припомня нещо. Събранието се излъчва по интернет, защото много хора се интересуват от това. Затова ще се върна на един елемент, който беше подчертан от докладчика. Той подчерта за някои области, които представя, представя да се подобри в безопасността, съответните е, бордови средства за аларма, да се подобри, да се подобрят системите за защита срещу удари и така нататък, най-различни технически въпроси и по-специално промяната на системите за против кражба и изпирачните системи. Разбира се, ние ще се занимаем с всички тези въпроси, когато вече мине гласуването. Е, гласуването ще касае стотици е, промени, защото много от вас бяха изпратили имейли, бяха задали въпроса защо първо ще се гласува преди да се занимаваме с другите промени, но така решихме да направим, първо да се гласува тук и след това докладчикът ще се занимае с тези въпроси съвместно с членовете на съвета и отговорниците за това досие. Както и да е, това е много важно гласуване днес. Господин Мандерс, вие искахте да се изкажете също, да, един въпрос. Дали ще може да ни каже нещо повече по относно писмото? което ние, комисията Имко, ще изпратим на комисията по транспорта. Защото тези двуколесни превозни средства са нещо много важно, обаче безопасността е също много важна. Да, разбира се, известен брой промени бяха представени, които не са преко свързани с техническите аспекти на това законодателство и които, независимо от това, бяха предизвика известни безпокойства. Предпочитахме, че се предпочита да изпратим, да се обърнем към колегите от транспорта се занимават с тези въпроси. И много от тях се занимават с тези въпроси във връзка с националното законодателство, не с европейското. Но господин Мардеш ще и получи ще може да се запознаете с съдържанието на писмото в интернет, така че сега предлагам да минем към гласуване. Член 42. Промяна 60. Против за. Прието. Um, uh, член 2. Десето изменение. За. Против. Приема се. 11 член. За. Против. Приема се. След това. 1. 170. Госпожа Руле. Моля гласувайте за. Против. Приема се. 13 изменение. За. Против. Приема се. 102 за. Приема се. 14 за. Приема се. 15 изменение. Имаме разделно гласуване. Изисква се от АОДЕ. Затова много моля да гласуваме първо на първата, по първата част на разделното гласуване. Моля гласувайте за, против. Приема се. И сега гласуваме втората част за, против. Също ясно Приема се. 16-то изменение за, против, въздържали се. Приема се. 17-то изменение за, против. Приема се. 8 пада. 18-то за, против. Приема се. 7 пада на транспортната комисия. 218 пада. 63-то е отнес, е, свалено. 219 автоматично е прието. И сега продължаваме с компромисно изменение 2. За, против, приема се. Сега продължаваме с 113 и 14 компромисно изменение 1. За, против, приема се. Компромисно изменение първо. Сега преминаваме към 20, 21 и 22 като блок. Моля гласувайте. Приема се. 23-то, 25-то изменение като блок. Гласувайте за, против, приема се. 26-то за, против, приема се. 27 за, против, приема се. 119 за, против, отхвърля се. 120. За, против, въздържали се, отхвърля се. 31 изменение за, против, приема се. 121 за, против, приема се. 32 и 13 на транспортна комисия за, против, приема се. 33 то и 14 за, против, приема се. 124 то за, против, приема се. Компромисно изменение 3. Какво става? Не ви разбирам. Гласувахме 124. то А, моя грешка. Нека да проверим. Електронно гласуване, много моля. 124 то изменение гласуваме. Край на гласуването. Приема се с 23 за, 8 против. Компромисно изменение 3. Моля гласувайте за, против. Приема се. Компромисно изменение 4 за, против. Също се приема. Продължаваме с 150-то 151 изменение. И тук има блок 151 до 160. Моля, гласувайте за, против, отхвърлят се. 39, 40 и 41 като блок. Моля, гласувайте за, против. Не виждаме НП. Благодаря ви. Много моля още веднъж. Ще го прегласуваме. 39, 40, 41 за, против, ясно, приема се с полушинство. 156 пада. От 42, 43 то за едно амблок, приема се. 44 то моля гласувайте за, против, приема се. 180 пада. 184 то и 185 за, против, отхвърля се. 186 като допълнение моля за, против, приема се. Пети компромис, пето компромисно изменение за, против, приема се. 190-то изменение. Моля, гласувайте. Електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с мнозинство. 191 изменение за. Против. Приема се. 193 за. Против. Приема се. 192 пада. 194 за. Против. Приема се. 146, 196 изменение за, против, отхвърля се 100 95 за, против, отхвърля се. 195 моля. Поправя се председателя. 48 гласуваме. Електронно. Край на гласуването. Приема се 18 на 11. 50-то изменение. За. Против. Приема се. Сто деветдесет и девето пада, двеста и първо гласуваме за, против, отхвърля се. 202 за, против, отхвърля се. 203 и 204 за. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Губим господин глас. Отхвърля се. 205 на госпожа Рюле за. Против. Приема се. Грешка ли има? Е? Добре, гласуваме отново. 205, моля гласувайте. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се с един глас в повече. 51. Пада. 206 за против, приема се. 52 за, против, приема се. 53 за, против, приема се. 54 за, против, приема се. 55 за, против, също се приема. 207 на Мандерс за, против, отхвърля се. 209 за, против, приема се. Следващите са прияти автоматично. 74 член 56 за, против, приема се. 211 изменение за, против, приема се. След това амблок 57-58 за, против, приема се. След това преминаваме към транспортна комисия 17-то изменение. Електронно ще гласуваме 17-то изменение, 80-ти член. Край на гласуването отхвърля се. Сега продължаваме с приложенията. 62 18 на транспортна. Приемат се. 2 121 за, против, отхвърля се. 230 за. И поправя се оратора. 220 за, против. 66 за, против отхвър... приема се. 71 за, против приема се. 72 за, против, също се приема. Сега преминаваме към блок от 230, 234 и 5 и 6 и 7 амблок за, против, въздържали се, отхвърля се. 232, 238 за, против, отхвърля се. Преминаваме към блок 241 до 251. Тези, които са за, моля да гласуват. Против. Въздържали се. Отхвърля се. И така, 242 са против. Приема се. 242. Нека да го проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се с разлика от един глас. 244. Сега. И така, 244. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Е, двама души не са гласували. Моля ви, по-бързичко натискайте бутона. И така, компромисно изменение 6. За. Против. Приема се. И 200. А, изменение. Е, изменение анекс 6, изменение 80. И мисля, че има устно изменение тук предложено. Гласуваме заедно с устното изменение. Кой е за? Против? Приема се. И сега устното, другите устни изменения отпадат. 271. Кой е за? Мисля, че трябва да го гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 272 на руле. Моля, гласувайте. Приема се с един глас. Разлика. 275. Господин Шваб. За. Против. Отхвърля се. 284. За. Против. Отхвърля се. 79. За. Против. Приема се. Стигаме до компромисно изменение 7. За. Против. Приема се. Компромисно изменение 8. Тук имаме разделно гласуване в няколко части. 4. Първата част. Гласуваме сега. Кой е за? Против. Приема се. Втората част. Сега гласуваме. За. Против. Приема се. Трета част за, против, приема се. Четвърта част за, против, приема се. И сега изменение едно. точките от преамбюла на докладчика. Кой е за? Против, приема се. Изменение 3, за, против, приема се. Изменение 96. Гласуваме електронно, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас на транспортната комисия. Можем ли евентуално да ги обединим тези изменения блок 2, 3, 4? Можем да гласуваме. Гласуваме блок изменение 234 на Транспортната комисия. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 98. За. Против. Отхвърля се. 99. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. на изменение 9 за против. Приема се. Изменение 4 на докладчика за против. Приема се. 6 на докладчика за против. Приема се. 102 за против. Приема се. 7 за против. Приема се. 5 на Транспортната комисия за, против, приема се. 9 за, против, приема се. Изменение 105 за, против, също се приема. И сега гласуваме целият проект доклад. Моля, гласувайте. един човек, който има карта, не е гласувал. Край на гласуването. И така, 28 за, 3 въздържали се, приема се. Няма, няма против. Поздравление. И сега ще очакваме допълнителни дискусии по този доклад във връзка с други теми. Благодаря. А сега пристъпваме към а, другият вод, някои позволени начини на ползване на сиротелите произведения. Аз трябва да си тръгна в 4.30. На друго заседание съм. Така че трябва да побързаме. И така, имаме становище. Докладчика е Тойн Мандърс. Е, от правната комисия, господин Мандърс. Нека направо да пристъпим към гласуването, господин председател. Благодаря на всички за сътрудничество. Right, let's go straight to the vote. И така, нека да пристъпим към гласуването в такъв случай. Изменение 54. Доколкото разбираме е оттеглено. Е, в такъв случай да пристъпим към изменение 8 на докладчика. За, против, приема се. 55. Добавка от господин Фокс. За. Против. Отхвърля се. 56 изменение. То е добавка. Кой е за? Против. Приема се. 57 на госпожа Ройтова. За. Прочи. За. Кой е за? Против. Въздържали се? Приема се. 59 съм. 58, извинете, за, против. Приема се. 9 за. Против. Приема се. 59 отпада. 60-62 също отпадат. 61 също отпада. И така, 63. Джуван Гало. Кой е за? Против. Отхвърля се. 64-65. Моля, гласувайте по двете електронно. Край на гласуването. Приема се. 22 за, 7 против. Сме 10 с, с устно изменение, така както ви е представено тук в две части. Така че, гласуваме първо първата част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втората част. С... Моля, гласувайте електронно по втората част. Край на гласуването. Приема се. 17 за, 13 против. Изменение 10 отпада, 66 отпада в такъв случай, 67. Гласуваме само първата част на 67, което като цяло е съвместимо с изменение 10 за. Против. Приема се. 68 за против, приема се. 69 за, против, приема се. Компромисно изменение 1 за, против, приема се. Изменение 71 за, против, въздържали се, отхвърля се. 72 за, против, Въздържали се. Нека да го гласуваме електронно. Гласуваме изменение 72. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Да, Отвърля се. 73 се покриват компромиса, 74 за, ще гласуваме електронно. 74. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12 с устното изменение. Кой е за? Против. Приема се. Изменение 75-77. Моля, гласувайте електронно. 75 Край на гласуването. Отхвърля се. 76 на Ройтова. За, против, приема се. 13 е оттеглено. 78 на госпожа Ройтова. За, против, приема се. 79 на Фокс. За, против, приема се. 84 за, против, приема се. Изменение 83 за, против, приема се. Изменение 84, 85 заедно. Моля, гласувайте електронно. А мисля, че можем да гласуваме 86-87 заедно. Да, до 87. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 14 е оттеглено. 88. Моля, гласувайте по 88 електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 89. За. Не, е, нека да го гласуваме електронно. Моля, гласувайте 89-то. Край на гласуването. Приема се 15 оттеглен, 90 оттеглен, 91 с устното изменение. За, против, въздържали се, приема се. 91 ще гласуваме електронно. Е, извинете, 92. 91 отпада. Край на гласуването по 92. Приема се. Компромисно измене 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега стигаме до 93 с устното изменение. За. Против. Приема се. 94 е лингвистично. 95 за. Против. Въздържа се. Приема се. 96 за. Против. Приема се. 97 за. Против. Приема се. 98 за, против, приема се. Измененията от точките от преамбюла 16 е оттеглено, 17, 18, 19 за, против, приема се. Е, сега стигаме до 23-то изменение. Другите са идентични. 23. Кой е за? Против. Приема се. 24 като добавка. 23-то се приемам. Така, съм против, приемам се. 25-26 оттегна. 27 няма се гласува. 28 е, с устното изменение. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. И така. Сега трябва да гласуваме 28 без устното изменение. Моля, гласувайте. Без устното изменение. Отхвърля се. Ясно е, че се отхвърля. Така, 20... Да, отхвърля се. 29-то изменение. За. Против. Приема се. И сега. Изменение 2 на Мандърса. За, против, приема се. Изменение 33 добавка, то е оттеглено. Компромис изменение 3 за, против, приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. 37 за, против, приема се. И сега стигаме до изменение 42. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. И така, стигаме до 48. Сусното изменение. За. Против. Приема се. 47 като добавка на 48. За. Против. Приема се. 46. Също добавка за. Против. Приема се. 49, разделно гласуване. Първата част, моля гласувайте за. Против. Приема се втората част. Моля гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Следващите изменения по член 20, то се покрива компромис 2. И така стигаме до изменение 52 за против. Приема се. 53 с устното изменение. Кой е за? Против. Приема се. И сега отпада 53 и крайното гласуване по становището. Моля, гласувайте електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 30 гласували, 30 за. Поздравления. Така гласуваме като приключи, сега ще дам думата на госпожа Вене, която ще продължи да председателства. ¿Todo el mundo está sentado? <laughs> ¿Preparado? Tout le monde est prêt? Така, всички са готови. И тези, които напускат залата, все още не са напуснали. Така че ние ще продължим. Добър ден на всички. Така, продължаваме с е, освобождаването отговорност за връзка с бюджет, с изпълнението на бюджета. Е, господин Босой е докладчик, така че ще му дам думата. Мисля, че той ще ни даде нов, е, нов график, ще ни представи. Благодаря, аз ще продължа на английски. Благодаря, благодаря на Европейската комисия за предоставените отговори за да можем да продължим с работата си по освобождаване и изпълнението от бюджета. Това а, не е лесна задача, защото трябва да се отчитат различни аспекти и трябва да се спазва също така графика, трябва да се защитават, разбира се, потребителите по ефективен начин. Ако това не е направено, трябва да се предложат съответните мерки. Има редица положителни аспекти, свързани с дейността на комисията, която е в интереси на нашия, нашата комисия. Трябва да отбележим подобряването на европейския портал, което дава възможност за да запознава гражданите с много ценна информация, а също така и предприятията с информация по отношение на единния пазар. Радвам се, че Европейската комисия отчете и нашите препоръки. Освен това, альтернативни механизми, свързани с е, Solvit и e-Pilot, е, са е, също регистрирали напредък все още има проблем, свързан с осведомеността на гражданите и дружествата. Трябва да обърнем сериозно внимание на този аспект бъдеще. Що се отнася до мрежата, комисията изисква ефективност. Ние приветстваме това. Резултатите са ни представени Необходимо е да се предприемат нужните мерки от комисията, за да се увеличи ефективността на мрежата и финансирането й. Повече усилия трябва да се вложат относно повишаване осведомеността относно мрежата. Радвам се, че и изпълнението на плащанията всъщност се увеличава в сравнение с миналата година. Генерална дирекция Санко също така предоставя информация. Виждаме, че за съжаление, политиката в интерес на потребителите са с най-низко изпълнение. Може би трябва да се хвърли повече светлина по този въпрос. Защо се стигна до тук и какъв е плана на комисията, за да има по-реалистични разчети за плащанията в бъдеще? По-нататък, по отношение на политиките за потребителите. Оценявам а, усъвременяването на кодекса. Това не е лесна задача сама по себе си. Притеснен съм от забавенето, но във всеки случай би трябвало да имаме по-реалистичен крайен срок и бих искал комисията да бъде насърчена да отчете препоръките, по отношение и на току-що гласувания от нас доклад. ЕКА. По отношение на Европейската сметна палата. Отчетите са направени в съответствие с изискванията по традиционните собствени ресурси. А, надявам се, че комисията ще може да окаже и повече натиск върху държавите членки за да се избегнат допуснатите пропуски в бъдеще. Надзора трябва да бъде още по-засилен по отношение на разходването на традиционните средства, собствени ресурси. I would also like to present the timetable. I... Uh, Представям ви и графика. Имам следното предложение. Изпращам, изпращам изпращаме тази седмица материала за писмен превод, за да можем да ви го да, да ви запознаем с него. Между другото, може да разполагате на английски език до 24-25 януари. Зависимост от решението на секретарията ще можем да го разгледаме, а да се гласува в пленарна зала 6 февруари. Благодаря много. Очаквам вашите коментари. Господин Босой, вие току-що потвърдихте гласуването в комисията на 6 февруари и тогава ще се разглеждат а, а, промените, защото може би между 24 януари и гласуването трябва да се предвиди малко повече време. По принцип няма много промени. В, то, миналата година имаше само две изменения, но ако държите, ще направим отделна сесия, за да дискутираме за промените може да дискутираме този драфт опиния и след това вече да гласуваме. Ние сме също обвързани с календара на комисията по Щеводната комисия, тъй че... Но това е което предлагам. Добре, казва председателката, ще оставяме така, както и го предлагате, ще видим дали ще има някакви затруднения, но смятам, че ако и като миналото година няма да има. Благодаря. И така сега давам думата на докладчика, господин Шваб не е, ла, не е тук, пардон, но е, има кой да го замести. Аз исках само да кажа, че ние сме съгласни с почти всички цялата работа, която е извършена от докладчика. Така че ние няма какво да добавим в този дебат. Благодаря. Добре, сега думата е на така, дали всъщност не, са... не е дадено на някой правото да представи, може би, Ана. Ми... Правят ми знак, че Ана, ма... Благодаря, госпожо председател. Е, det är jag som är skuggrapportör på det här ärendet, inte Christer Schaldemose. Och, eh, Като оратора, който говори преди мен, мога да кажа, че няма какво да добавим. Очакваме проекто материала от е, докладчика. Ще си изкажем следващия път. Мерси, Ана. Благодаря. Аз потвърждавам това, което каза Ана. Значи, ние няма какво много да се добави. Забележките, които са направени до докладчика, са целесообразни. И така, че всичко е вред. Значи, за тази група няма никой. Сиер. За зелените, айдеру, Има думата. Да, това е същото. Положението е същото и що се отнася до мен. Предложението е добро и ние ще го подкрепим. Благодаря. И сега ще дам думата за групата UFD на господин Салвини, само че не го виждам. Няма никой от неговата група. Е, понеделник следобед явно трудно се работи. Дали други, които... Дали някой друг не иска да се изкаже, е, давам думата на който пожелая. И това е все пак много важен въпрос. Явно обаче моите нашите колеги като че ли не се интересуват много, ще видим през януари. Добре, ако никой не иска да се изкаже, графикът след като определено господин Босой, значи ние може да преминем към следващата точка, което също е, Кристиан Бусой, даваме му думата отново. Uh, Сега ще говоря за многогодишната финансова рамка 2014-2020 година. Най-важното, което дискутираме тази година. Някои аспекти само ще засегна, свързани с вътрешния пазар и защитата на потребителите. За следващата рамка е, темата е изключително важна, за да можем да постигнем заложените цели. Ще бъдат уточнени и в следващите месеци. Много важно е по отношение постигане целите Европа 2020 и економическото възстановяване на Европейския съюз. Прочетох с голям интерес е, предложението на Европейската комисия. Там има много интересни неща. Радвам се, че комисията предлага многогодишната финансова рамка да е свързана с стратегията Европа 2020. Така би трябвало да бъде. Има някои предложени структурни промени по отношение на структурните програми, по повече по отношение на иновациите, научно-развойната дейност и в крайна сметка облегчаване процесите по отношение на бенефициарите. Всичко това е изключително важно а, и според мен значителна част от средствата за следващата рамка трябва да бъдат насочени именно там, където ще има добавена принадена стойност именно за Европейския съюз и ще може да доведат средствата до сериозна разлика. Някои примери много важни за мен. Следващата многогодишна финансова рамка би следвало да се съсредоточи върху научно-развойната дейност, увеличаване на конкурентноспособността, 80 милиарда евро за новия хоризонт 2020 46% по-висок, отколкото иновациите 2007-2013 година. И това е добре. Винаги сме искали, е, включително и в Single Market Act, да има увеличаване на този дял. Подкрепата за малки и средни предприятия също е много важно, защото те са от изключително голямо значение за економическото развитие. Трябва да има отделни програми, които да са насочени към повишаване конкурентноспособността на малките и средни предприятия. Инфраструктурата има голямо значение за развитието на вътрешния пазар. Тук говоря за енергийна, транспортна инфраструктури, които ще увеличат търговията, дигитална цифрова инфраструктура, инвестиране в широко лентев интернет, което ще развива и общия пазар онлайн. Изключително важно е всичко това. Широ... Много приветствам предложението на комисията. 40 милиарда е предложението на комисията, но е, има възможности за повече финансиране. Затова аз вярвам, че това перо ще бъде допълнено и от други финансови инструменти на принципа на левериджа. Комисията има добър опит в това отношение потребителската политика. Комисар Дели вече предложи нова програма за 2014-2020 година и тази програма ще бъде от много голямо значение за нас, за платформата, както и за всички дейности насочени към потребителите. На последно място ще се предоставят възможности за повишаване мерките за потребителите. Ще бъде важно да се усъвремени промени а, кодекса на потребителите, а, и те технологиите да бъдат разработени все повече, за да има по-голям по-голяма резултатност връзката между предприятията, потребителите и властите. Разбира се, възможно е да има и много други мерки, които не съм засегнал, но ние работим в тясна връзка с колегите, с докладчиците в Сянка, които подготвят предложенията за изменения. Според мен трябва да се подхоща винаги консенсусно към приоритетите, за да се отправи ясно послание към бюджетната комисия и в крайна сметка да има резултат, който да отговаря на нашето становище. Графика. Ще изпратим а, за превод в средата на януари проекто доклада. Разбира се, а, ще раздадем английската версия на материала. На 6 февруари 2012 година проекто значението ще се дискутира гласуване на 20 март следващата година. Благодаря. Чудесно, господин Босой. Ще дам думата за групата на Народната партия. Докладчикът в сянка. Някой, ако иска да вземе думата на мястото на госпожа Сартори, господина. Благодаря, имаме, ние знаем всички, че малките и средните предприятия са основен стълб на нашата економика. Така че те са изключително важни за нас и желаем да им улесним нещата. Това е работа, която ние трябва да извършим в предвиденото време. Струва ми се, че графика, който беше предложен от нашия колега, е напълно подходяща. Това е което исках да кажа. И така, за групата СД Антонио Кория де Камбош го няма. майче няма никой от групата, освен мен. Добре, аз ще взема думата, ако ми <laughs> разрешите. Съвсем накратко искам да поздравя господин Босой, който наистина подчерта силните моменти на предложението, по-специално всичко, което е изследователска, научно-изследователска дейност в тази комисия, както е, ние всичките много поставим ударението върху конкурентоспособността е, на нашия стар континент, за да може да се справим с последователните кризи и да върви напред. Повече от 46%, е, това е много интересно като цифра. И, както каза и господин Ариас, е, конкурентоспособността трябва да бъде приоритет, и особено за малките и средни предприятия. Така ще може да задържим на нашата територия, ще задържим а, заетостта, а, така както е предвидено в договорите за териториална и друга кохезионност. Така че 40 милиарда вие цитирате, да, това е хубаво като число, обаче е смешно на, на фона на нуждите, на тази Европа, която е в криза, мисля, че ще имаме и други разговори, за да се опитаме да получим по-сериозни суми, по-сериозни пари и а, мисля, че цялата комисия ще бъде с вас а, а, за идеята, че трябва да подобрим бюджета на, на митниците. Видяхме изобщо какви, какви щети нанася фалшификатите, които се внасят в Европа и за сигурността, и за здравето на потребителите. Така че това ще е още една точка, която ще да разгледаме по-подробно. Благодаря ви и сега давам думата е, за зелените хайде. А, хайде си отива. Така че за следващия път ще бъде. Еми май няма никой от никакви други групи, така че ако някой друг иска нещо да каже, не е необходимо да е докладчи сянка който и да е, дискусиите днес са много кратки и бързи. Господин Босой ни представи графика, който е изглежда доста добър. И ако нямате никаква, никакви е, предложения, госпожа Люгрип, давам и думата за следващата тема. Благодаря, госпожо председател. Днес ще се занимавам с управлението на предприятията. Европейската комисия през април за... пусна една зелена книга относно рамките за управлението на предприятията в Европейския съюз, където финансовата и економическа криза се засилва. Европейския съюз, ние, депутатите, трябва да се занимаем с начина по който предприятията, на е, управлението на предприятието трябва да бъде е, в служба на реалната економика. Управлението на предприятията и отговорността, значи предприятията трябва да проявяват към клиентите, към своите работодатели, акционери, но също и най-общо към е, обществото, с необходимата отговорност. Трябва да спечелят доверието на всички на общия пазар. Комисара Бърние в своето съобщение на комисията, наречено към едина към общия пазар, подчертава това понятие за доверие и по какъв начин трябва да бъде разгледано управление, преразгледано управлението на предприятията, за да се засили доверието. И в отговор на Зелената книга правната комисия и други комисии също трябва да се занимават с този въпрос. Освен това, освен Зелената книга, комисия, Европейската комисия прие преди няколко седмици, през октомври, един пакет предложения за развитие на предприятията в Европа. Така, в становището, което аз представя пред нашата комисия, се опитвам да поставя дарението в няколко точки. Първият аспект ми се струва, че е основен, да се каже съвсем ясно, че управлението на предприятията трябва да способства да развива едно трайно развитие на вътрешния пазар в услуга на реалната економика, е, важно е да се е, насърчават е, стратегии, инвестиционни стратегии дългосрочни, по-скоро отколкото краткосрочните стратегии, които знаем много добре, че може да заплаши жизнеността на предприятията, дълготрайността на предприятията и е, в този случай всъщност и потребители, и е, собственици, и работници могат да бъдат е, застрашени от тези краткосрочни инвестиции така, второто, втори аспект, това е състава на административните управителните съвети. Е, една част от знаята книга на комисията, естествено, се занимава с този въпрос. Съставът трябва да бъде, както ние го предлагаме в е, становището, по-разнообразен и от професионална и социална гледна точка, за да насърчава истинския дебат в рамките на управителния съвет по стратегическите направления на предприятията. Може би повече професионалисти да участват, маркетинг или други и продажби и така нататък, за да се позволи на управителните съвети да имат, е, а, така, да изграждат стратегия, която отговаря на нуждите на пазара и на предприятието едновременно и на, естествено, и на потребителите. И третото нещо, което искам да е, подчертая, по отношение на управлението на предприятията, ми се струва, че е много важно да поставим ударението върху това, че политиката на заплащане трябва да бъде отговорна и е, здрава на, да почива на принципа на равноправие, е, е, не само. И също така и между мъжете и жените, така както се препоръчва в Европейския съюз. А също участие, засиленото участие на работниците в вземане на решения чрез е, акционарият на работещите. Това мисля, че това трябва да се разшири и така в Европейския съюз, което позасилва и мотивировката в рамките на предприятието. И последна точка, това е прозрачността, хармонизиране на европейско равнище, на естеството и съдържанието на информацията, която се предоставя на акционерите на годишното събрание. Мисля, че това ще е полезно. Не искам да се простира много. И надявам се да има по-силно участие, пък и вече тук сме много малко този следобед на да има някакви поправки, някакви предложения, които да се направят от колегите и благодаря за това. И така, тук имаме нови докладчици в сянка. Барбара, за групата СД. Аз благодаря, не знам дали тя е подготвила нещо и дали ще иска да... Може би после. Ако иска веднага да вземе думата, моля да заповяда. Да, благодаря много, госпожо председател. Трябва да кажа, че ми беше малко трудно да дойда да ви видя, защото участвах в една делегация с 35 вьетнамци. Е, това е. И беше в помещения, които са доста далеч от тук. Така че това е предложение на нашата колежка Люгрип, е, прегледах това предложение и разбира се, аз нямам никакви упреци, никакви критики. И така, но мисля, че така доста леко е, как, не се отстига много далече тези предложения са добри, обаче не знам защо това ви кара да се усмихвате, но ми се струва, че първото ми, така, първото ми чувство беше следното. Дали имаме нужда от всичко това? ако сме чак толкова много предпазливи с такива леки мерки, всъщност за какво струва? Защото в крайна сметка вече изготвихме един подобен доклад и да времето беше много, много посилен. И говорихме по това, много оживено дискутирахме дали ще се предлага само за управлението или за финансовите институти. До времето финансовата економическа комисия отговаряше за това. Сега не се занимава тази комисия, което е малко странно. Както и де, според нас за доброто управление в финансовите предприятия е, отидохме малко по-далече в нашите искания в е, тази економическа комисия. Сега се прави същото, но не само за финансовия сектор, ами най-общо за големите предприятия, особено тези на борсата, листа ни на борсата. И сега има малко тук изискани, които са качели малко по-слаби, по-размити. Но не трябва да се трябва да бъдем малко по-храбри преди кризата. В крайна сметка има загуба на доверие, това се наблюдава. Защото всеки път ни разправят различни неща в политиката, шефовете на предприятията нямат доверие в политиката и така нататък. И е, просто така ми се струва, че до никъде няма да стигнем. Има две части на този доклад. Но може би аз самата ще си помисля по какъв начин да подобрим това. Правната комисия, която е компетентна по същество, тя трябва да се занимава с този въпрос и, и ще си помисля по какъв начин да се засили малко доклада, който да представлява един по-сериозен инструмент. Благодаря. Благодаря, Барбара. Аз поделям, тъй като няма други групи. Зелените ги няма. Горе-долу всички си отиваха. Господин Шмидт ще дойде, така че ще му дадем думата след малко. Споделям а, Барбара, искам да кажа. Да, иначе споделям, споделям твоето мнение в този смисъл, че трябва да бъдем по, по-настъпателни, по-остри, защото и кризата съществува и трябва да посочи много ясни насоки. Ето, дам ти отново думата. Да, пък и едно искане, Каквото и да е, аз ще поискам да има някаква квота в административните, управителните съвети. Ще е добре този път да направите това, което да позасилите нещата предвид е, настоящата ситуация в Европа. Може би ще трябва да, е, да се направи нещо повече. Ще дам думата на докладчика отново, така, сега чакаме и комисията и тя ще може да се изкаже. Да, да, благодаря госпожо председател за няколкото забележки, които бяха направени на този етап. Исках само да уточна, че проектът, все пак това е само проект, база за разговори, нали, имаме възможност да работим с докладчиците в, в сянка малко преди коледа. На 20 декември май имаме една среща. Това е един проект за основа за размисъл и за дискусии, така че проекта за становище, което предлагам, все пак се основава на 6 предложения. Така че това не са две части, а 6 предложения, както относно състава на управителни съвети, както развитието на акционарията между работниците, така и равенството на заплатите, хармонизирането на информацията, която се представя на акционерите на годишните събрания, което може да се извършва на европейско равнище. Така че има известен брой конкретни предложения, но чух, че е, съобщението, което стига до мен, е може би е, по някои от тези теми да бъда по-конкретна, по- по-остра. И така че в този смисъл очаквам вашия принос като разбира се има предвид, че в една такава парламентарна дейност ние се опитваме да напредваме. Това е така, да, да, да, да всеки да участва, но и да се обединяваме и да, да, да успяваме все пак да тръгнем по, по такъв реалистичен път, по с по-голямата част на нашите колеги. Мисля, че госпожа Вайлер пак иска думата. Да, Уважаеми колеги, според графика аз искам нещо да кажа. Искам да кажа, че съм малко изненадана, че не сме тук всички, всички докладчици в сянка, представители на комисията. Седмицата преди коледа, по принцип нищо не беше предвидено да се организира някакво събрание комисията. Не знам как може да стане. Аз лично няма да мога. И ако е възможно, ако вие сте съгласни, разбира се, аз бих могла да отделя половин час или час в Страсбург да говорим по това, но седмицата преди коледа за мен няма да бъде никакво, абсолютно невъзможно, ще бъде абсолютно невъзможно да ви вида в Брюксел. Аз се питам а, за срока за внасяне на а, промените. Няма много депутати днес и срокът 8 декември, с други думи четвъртък, ми изглежда малко не е много добре за работата. Аз предлагам да се добавя една седмица към това. Ще бъдем в Страсбург, ама все пак е, докладците, сякаш ще имат възможност да се видят с е, госпожа Дюгрипа защото до четвъртък твърде малко време има. Съгласни ли сте? Добре. И така, добавяме една седмица. 8 плюс 7, значи 15 или 14. И така, госпожа Люгрип, искате думата отново. Да, съвсем набързо по отношение графика удължаването на срока за внасяне на промените, сме съгласни. Това беше предложение, което се направи от службите на нашата комисия, но е, напълно разбирам, че трябва да се изчака някои от нашите колеги, които могат да бъдат интересовани от тези теми, все пак да се запознаят с проекта за становище и да работят по някои е, идеи за промени аз е, бях разбрала, че в е, няколкото дни, които предшестват е, коледа, че ще има някакво събрание на 20 декември. И в тази перспектива, именно бях си позволила да поискам да се състои едно събрание на докладчиците, което, което да се състои горе-долу към тази дата – ако разбира се има някакви затруднения, може да се предложи друга дата. Но е, правната комисия трябва да гласува собствения си доклад на 24 януари. И доклада на Европейския парламент е, относно управлението на предприятията трябва да бъде дискутиран и гласуван на пленарно заседание през февруари. И така, действително отлага се срока, мисля, че е разумно. Да, ще има комисия, ще се състои на комисия на 20 декември след обеда, което ще бъде събранието ще бъде само за баланса, за, всъщност за резултата от е, полското председателство, така че трябваше по принцип да се гласува на 9 януари и не виждам как може да гласуваме промени, изменения, след като ще сме ги внесли точно преди вакансията, а на 9 януари първото събрание, веднага след така, значи тук трябва пак да отложим гласуването на и ще изпратим едно писмо до правната комисия, за да видим дали може да отложи тя самата своето гласуване защото все пак това е една тема, която е много важна. Така че да не гласуваме през февруари на пленарно, ми някъде през месец март. Господин Шмидт пристигна, така че ще му дадем веднага думата като такъв е, докладчик в е, сянка. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Много бързо работите в тази група днес. Много. Аз тък му излизам от изслушването в е, економическата комисия. Там не сме толкова бързи. Е, та, относно а, корпоративното управление, по него ли да говоря? Добре. Ще се опитам да, да вляза бързо в крачка и да, да, да следя. Та общата консолидирана а, рамка на Европейския съюз, така както аз я виждам, всъщност е много важна и ще позволи на компаниите да а, се развият по-бързо и по-интелигентно. Целта е да увеличим доверието в единия пазар. Мисля, че го дължим на Европа. Особено пък в настоящия контекст но трябва да имаме един много деликатен баланс между рамката и запазването на качеството в компаниите. Едновременно с това пък да позволим на, на предприемачите да взимат собствените си решения. Винаги това е било най-сложната част от равновесието. И до сега сме разчитали на саморегулиране, аз лично, нека да си го кажа, съм за, силно за, като цяло. Но, както виждате, може би имаме нужда от по-строга рамка. А в такъв случай трябва обаче да сме предпазливи. Чух, че докладчика спомена, и присъствието на жените. Мисля, че това е много важен елемент. Винаги. А, много често, аз винаги или много често съм бил мълцинство в политическата група, в която съм. И ви с това смятам, че наистина е важно да имаме спазване на равновесието между половете Тук не сме много бройни, ама... Но има... Но знаете ли, колеги, че примерно в Европейската Централна банка няма ни една жена? Та, Европейската Централна банка, може би най-важната европейска институция в наши дни, са само мъже. Както а, казах, мисля, че там трябва също да има жени. И това въжи и за всички останали институции. И да останем предпазливи за това как ще изпълняваме набелязаните мерки. Аз съм много положително настроен към вашето предложение и за това как ще го осъществим. И съм също за правилата, които могат да бъдат приложени и в такива смутни времена. Благодаря. Merci, monsieur Schmidt, pour vos commentaires. Благодаря за вашите коментари, господин Шмидт. Ние като жени е, само можем да споделим и да подкрепим казаното от вас, защото а, е, Жалко е, че няма жени в Европейската централна банка, защото понякога жените имат усет за конкретното. И за това щеше да бъде добре около господин Драги да има жени. Госпожа Люгрип за коментари. Да, напълно съм съгласна с това, което каза колегата Оле Шмидт. Благодаря му, че е изказа такива положителни становища за най-вече за равенството между половите и е, достъпа до отговорност и равенството за платите и е, също така достъпа до а, управителните съвети за жени. А, ще работим в тази насока. И се надявам да останем все така а, да бъдем прагматици и да имаме успех. Благодаря. И след като разгледахме графика, нека да кажа крайния срок за внасяне на измененията сряда 14 декември. Запомнете датата. Някакви други коментари? Няма. В такъв случай, господин Шмидт, стигаме до вашия доклад. така, проекто становище. На проект, да. И така, господин Шмидт, вярно е, че нещата вървят бързо днес. Нямаше кой знае колко дебати. Дебати просто защото нямаше кой да вземе думата. Така че ви давам думата по последния доклад, който ще се разисква днес. Благодаря, госпожо председател. Това е, разбира се, едно, може би, един, може би, от най-тежките проблеми, с които трябва да се справим. И а, общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Ще трябва да се разрешат някои проблеми сега, спешно. Смятам и подчертавам, че комисията е направила всичко възможно, за да изгради равновесие между нужното и практически и политически възможното в случая, защото темата е много деликатна. Нека да не забравяме, че европейските държави имат различна а, основа за облагане с корпоративен данък и съответно това зависи и целият бизнес по-нататък. Така че а, една такава обща колесонализирана основа ще доведе до големи промени с потенциално подобряване за компаниите на трансграничните дейности с намаляване на административни разходи и въобще административната тежест. Целта е да се постигне повече ефективност на, единия пазар и повече конкурентоспособност и подобряване на атрактивността на европейския пазар. Съгласен съм с това изказване на комисията. Основната ми загриженост е, че трябва този, тази консолидирана основа да бъде опционална. Можем да си мечтаем за една задължителна система, но не мисля, че на този етап това е възможно задължителна такава система, само ще увеличи разходите за малките и средни предприятия, а няма да доведат до по-голям растеж и до конкурентоспособност. Поне такъв е риска. Има също така а, възможност, има всъщност опасност да се нарушат системите на конкуренция. За това не е добре, не се препоръчва системата да се превръща в задължителна, преди да сме опитали на практика как функционира по опционален път. Разбира се, нещата зависят много от националните парламенти, но идеята ни е да се подсили системата, не да хармонизираме данъчните основи. Това е общо предложение в дискусията. Забележката тук е, че крайният резултат ще бъде обща основа навсякъде. И целта е само да се подсили междуграничната дейност. Тази система трябва да позволява опростяване, защото ще има нужда да се подава само една декларация на едно гише. По този начин да се намали административната тежест, това е основното за цялата система. Това ще намали разходите и ще ни позволи да имаме едно общо начало. Системата трябва да бъде толкова привлекателна, че компаниите сами да изберат да участват в нея. Предлагам някои промени тук, госпожо председател промени в формулировката. Да се. където се казва, че тази система трябва да се базира по член 86 на заетост и на капитали. Мисля, че трябва да има промяна. И също предаването на, да се използва данъчната основа на държавата, откъдето идва предприятието. Това също трябва да се преработи. И също така, където се казва малките и средни държави, те ще загубят данъчни приходи ако се базираме само на крайна дестинация на услугата, мисля, че ще бъде много лесно да се правят манипулации в системата и спекулации. Трябва също така да позволим на държавите членки да имат достъп до съд за разрешаване на споровете в такъв случай. И да си дадем един срок от около 3 години, за да се оценят първите практически резултати от въвеждането на системата. Преди да решим да създаваме задължителна евентуална такава. Така че предлагам също и да се анализира ефекта от директивата върху националните законодателства, данъчни облагания и също така на национално, регионално и местно ниво и ефекта от, пре, от преместване и прелокализиране на а, заетостта в следствие на директивата и евентуално възможността за нови партньорства. Това са основните промени, които предлагам. И ще се радвам да чуя забележките и надявам се да постигнем консенсус. Благодаря, господин Шмидт. И така, докладчиците в сянка, госпожа Ройтова за Народната партия трябва да се появи всеки момент. Тук беше преди малко. И за групата СД трябва някой да дойде също. И ще дам думата на единствения, който е тук, господин Де Юнг. Така че, разбира се, това е тема, по която ще разискваме е, един, тема, която е много, много важна, господин Де Юнг. Благодаря, госпожо председател. Да, действително, това е една тема, която е страшно, страшно сложна и важна. Много е различно от това, което говорихме преди това. Аз, е, разбира се, пожелавам за една хармонизирана система, по отношение на корпоративния данък в целия Европейски съюз, за да не изпадаме в ситуация като тази, т.е. някои държави, които се конкурират с други поради тяхната данъчна система, изведнъж да изпадат в състояние да е, налагат почти ни, много слабо облагане или почти никакво и това не е желателно, още повече, че сега живеем в криза а и тези държави също живяват кризата. Но това предложение, казва комисията, не трябва да бъде пред, предвестник на някакъв минимален тариф общо за Европейския съюз. Напротив, идеята е съвсем различна. И втория проблем, който виждам в това предложение на комисията, това е което пожела и докладчика, но трябва да бъде все пак факултативно, да не е задължително, да, да, да имаме право на избор, т.е. предприятията да имат право на избор. Но това поставя проблеми пред е, финансовите е, данъчните власти, също защото те трябва да се справят с националния данъчен режим, а пък и да прилагат някаква европейска система и да се адаптира към европейската система. Това просто много трудно е за една да се, да се справяме с а, е, националната данъчна система, ако трябва да се спазва и европейската, става ужас тези, които ще предложат системата, предложена от комисията, изведнъж ще 1,17% от а, вътрешния брутен продукт на Нидерландия, а пък други пред, пред, просто става голяма бъркотия. Трябва да а, се, прес, се съгласим с една система, която да е, е задължителна за един минимум, но това е нещо, което няма да е задължително. С други думи, предприятията ще плащат по-малко данъци. И според мен не е това, което трябва да се направи преди трудностите, които преживяваме в момента. Предполагам, че ще ни представят много аргументи. Аз аргументите ще ги разгледам естествено с много голямо внимание. Но аргумента, който ние предлагаме и казваме е следния. Да преразгледайте предложението и е, приемете нещо, което да е по-приемливо за нас. Така че има много-много работа за комисията. Да, и без съмнение, с така сериозни дебати. И сега ще дам думата на думата на колегата. Благодаря, Бернадет уважаеми колеги, чувството ми е много разкъсано по повод тази тема. Като социалист и федералист, от край време подкрепям идеята да вървим към хармонизиране на данъчните системи в Европа. И по принцип съм за създаването на консолидирана обща система на корпоративния данък. Но като четем предложението за директива, си даваме сметка, че това не е целта на комисията. Всъщност единственият аргумент а, и цел е да се улеснят, а, да се улесни живота на предприятията в държавите членки, а, откъдето и естествено позицията на комисията да остави на всяко предприятие правото да реши да приеме или да не приеме тази система в зависимост от това, което е по-интересно за предприятието, данъчна гледна точка, както отбеляза моя колега. За сметка на това пък текстът на комисията нищо не казва за баланса, който трябва да се намери между позицията между облагането на труда и облагането на капитала или по начин да се подобри данъчен контрол на предприятията. И още по-сериозно, нищо не се вижда за необходимостта да се бори против данъчния дъмпинг и опасността от този, който дава по, по-изгодна данъчна позиция. Е, напротив, комисията е, прави апология на данъчната конкуренция и изключва всякакво хармонизиране, е, негласно изключва всякаква хармонизация. Освен това, може да прочетем в изложението на мотивите, че трудно може да се предвиди ефекта върху приходите на всяка държава членка и всичко, и това ще зависи от стратегичния избор на национално равнище. С други думи, държавите членки да се справят, за да не загубят данъчни приходи, което е позиция, на мен ми изглежда неразумно от економическа и от политическа гледна точка. Още повече, че към несигурността относно приходите се добавя и проблема с разходите за управление на 28 режима, 28 режима за данъчни режима. Съвсем ясно, колеги, да се приеме една такава незадължителна система и без да се определи един на някакви прагове, това значи да си играем с огъня. В момента, в който Европейския съюз се мъчи да се измъкне от най-тежката економическа криза от историята и държавите членки са принудени да намалят, да намалят драстично дефицита, за да намалят и дан, задълженията, някои, които искат да се засили пакта за стабилност, да се контролират националните бюджети и да се наложат санкции на някои държави, които не изпълняват нещата, ние в този момент, европейските парламентаристи, ние ще гласуваме за едно предложение, за което комисията сама признава, че няма да има никакво, няма никаква представа за влиянието, отражението върху данъчната политика на държавите членки. Тази, с, тази, с това предложение се дава предимство на интересите на предприятията за сметка на публичните финанси и за сметка, разбира се, на европейските граждани, които в момента изпитват бремето на кризата единствения начин това да, да, да, да, да има ефекта, да бъде задължително и да се определи минимално облагане за, е, данъч, за корпор... минимален корпоративен данък по модела да се сближат равнищата на е, облагане и да се избегне изкривяванията, по които между различните държави членки. В проекта с проектостановището докладчикът не поставя под съмнение, нито поставя под въпрос, нито незадължителния характер на това, и което е все пак доста разочароващо, защото доколкото знае, той споделяше някои от тези опасения. Той само предлага промяна на формулата за разпределение на печалбата. Разбирам логиката, но ми е трудно да, да, да, да, да преценя коя е най-добрата формулировка, защото всичко това ще зависи от начина по който предприятията ще действат. И това е нещо, което ние не можем да знаем. При всички положения, какъвто и да бъде текстът, който ще бъде прият, ми се струва, че е разумно, както го предлага господин Шмидт, директивите да бъдат преценени, оценени 3 дни след, прощайте, 3 години след влизане в сила – а, за да може да се види какъв е действителният ефект. Да, това беше едно пълно изложение на проблематиката, която ще с, трябва да решаваме по това досие и а, пак с планинга, с графика, трябва да видим как ще бъде, защото ще има дебат в групите, ще трябва да се промени графика. И така, думата е сега на госпожа Ройтова която е, е докладчик за Народната партия. Благодаря. Благодаря. Съжалявам, че се промени времето за обсъждане на доклада. Бях на заседание на друга комисия. Но въпреки това, позволете сега да кажа, че аз подкрепям въвеждането на общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Това е в полза за бизнеса, за предприемачите, а освен това ще се избегне по този начин и избягването на плащането на данъци. Важно е да се оценят също и фактите, свързани с амортизациите, различните елементи, които се предлагат както и режима, който е 8 на практика 28 може да бъде наистина един факултативен. Необходимо е да се анализира положението и искам да кажа, че НП е ще анализира положителното и отрицателното в предложението и в хода на економическата криза ние би трябвало да редуцираме всички елементи, които биха оказали отрицателно въздействие върху дружеството. Трябва да се борим резултатно срещу економическата и финансова криза. Още не е приключило, за съжаление, така че е много важно държавите членки да проведат своя оценка на въздействието. Това е нашата отговорност. Много е трудно, разбира се. Може би се отклонява малко от позицията на докладчика в тази си оценка. По отношение на данъчното облагане, имаме хармонизиране на системите, но трябва да следваме и принципа на субсидиарност. Разбира се, не трябва да се, противопо... трябва да се противопоставим на всичко, което ще доведе до повече разходи от страна на данъчните власти. Подкрепям докладчика защото общата консолидирана основа за данъчно об облагане в крайна сметка ще подпомогне продажбите. Трябва да отчетем и броя на служителите, когато се прави оценката. Това е много важно. Хубаво е да има форум с мандат за извънсъдебно разрешаване на споровете а също така и за предварителни въпроси, които е преюденциални запитвания към е, Европейския съд. В крайна сметка всички знаем, че съдиите са безпристрастната инстанция, която разрешават казусите. Не трябва да нарушаваме проблема, свързан с правомощията и компетенциите. Така че трябва да анализираме въздействието, нужно ни е по-дълъг период от време. Общата консолидирана основа не трябва да бъде преимуществено използвана в спрямо националните системи в държавите членки вярвам, че трябва да спазваме принципа на нашите правомощия и мандата на комисията. Економическата комисия е водещата. Ние трябва да направим след 5 години оценка дали факултативната система даде, ще даде възможност да се въведе задължителна единна система за всички. Благодаря. Мерси. Благодаря. Има ли други депутати, които да искат да се изкажат? Да, госпожа Грип. Люгрип. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко, без да влизам в техническите подробности, както на предложението на комисията, така и препоръките, които ни представи нашия докладчик. Исках само да поставя дарението върху значимостта на това досие, политическия залог, данъчния залог, разбира се, и залога за нашите предприятия, това е много сериозно където с, на масата вече има много сериозни предложения. Виждаме, че трябва да се върви към повече конвергентност, економическа конвергентност и бих казала, че е, данъчните въпроси са изключително важни в този случай. Те са економически, економическия стълб, който трябва да, да, да придружава е, валутния стълб. Е, аз разбирам, че предложението на комисията може би не отива много далече, не е много силно, не е много бързо, но по някой път не трябва пък и да се престараваме, в крайна сметка. Трябва да вървим постепенно и ако успеем да вървим напред с изобщо, тогава ще сме свършили добра работа. Нищо. Си, d'autres Благодаря. Други някакви изявления? Няма. Така, ще дам думата на господин Хил. Thank you, Shea. Благодаря, госпожо председател. Разбира се, ние благодарим за предложението в доклада. Разбираме, че някои от тях засягат много дълбоки промени, други изменения засягат най-вече а, анализа на целия процес а, и ние ще направим такъв задълбочен анализ относно някои от забележките. Това е факултативна система за държавите членки и за компаниите там. Но ако държавите членки не искат да имат две системи едновременно, всяка държава членка трябва да а, реши дали да хармонизира своята вътрешна система с общата консолидирана основа и нейните правила. Е, тоест, това ще засяга, разбира се, и текстовете на правилата в различните държави и членки. Относно дестинацията, Идеята беше да се дадат възможности на държавите, които не произвеждат, но където потребителите консумират. Именно за това ние решихме да пуснем, да имаме такава възможност за ам, облагане по дестинация, просто за да се позволи на държавите да ги разпределят равномерно тежеста. И ясно е, че по този начин ще се преразпредели, ще се преразпределят данъчните доходи в държавите членки. Но още веднъж казвам, ще разгледаме подробно предложението и ще видим как можем да вземем вашето предложение предвид. Мисля, че това е най-важното. Това е което мога да кажа. Мерси. Е, Благодаря. И сега ще дам думата на докладчика. Само имам един въпрос. Възползвам се че съм взела думата и не сме многобройни, така че ще имаме и време. Един въпрос към докладчика. В отсъствие на минимално хармонизиране и предвид настоящата криза и настоящите дебати, не се ли страхувате, че може да се засили, да се засилят неравенствата и затрудненията в някои държави членки? И като искаме да работим в правилната посока, ако не вземем необходимите разпоредби и мерки, които се налагат, по-моему, дали вървим добре в правилния път или ще засилим някои проблеми? Няма ли такава опасност? Thank you very much. Well... Благодаря. Няколко години вече съм в политиката. И наистина, хубаво е човек да се опитва да стигне до небесата. Трудно се постига обаче. Понякога е нужно да си малко по-прагматичен. Ако, както госпожата каза, искате изобщо да постигнете нещо. Така че, разбирам вашите аргументи, но от моя гледна точка – Въпросът е свързан с легитимността на предложението. Много неща днес в Европейския съюз се случват много непрозрачно. Няма публични разисквания. Държавите членки и гражданите много-много не участват в процеса. И тук не говоря само от е, економически аспект. Това е нещо много важно в политически смисъл в Европейския съюз. Аз съм от една държава, в която винаги сме живели с много високи данъци. Няма проблем. Успяхме да ги намалим последните години. Но аз съм свикнал на това. Освен това, свикнал съм, че у нези политици, които въвеждат високите данъчни ставки, и много бих искал, между другото, да ги видя на улицата, да се изправя срещу тях. На местно, регионално ниво, на национално ниво. Знаем, че в този парламент 45% вероятно имаше активност. Някои държави 25% когато се гласуваше. Което е истинската част на суверенитета на държавите. Да, съгласен съм. Може би трябва да вървим по пътя на реализацията стъпка по стъпка, но трябва да съзнаваме, че не трябва да отхапем голям залък в началото. Това може да бъде непродуктивно. Ще видим докъде ще стигнем. Зная, че в Комисията по економически въпроси има предложение да се следва предложението на Европейската комисия. Не променят много нещата там. Така че контекста горе-долу е ясен там. По отношение на въпроса зададен от господин Де Йонг, Зная какъв е аргумента ви, но както и госпожа Ройтова каза, има и принцип на субсидиарност, който също трябва да бъде отразен. А и от ваша гледна точка също това вероятно е значимо. Не трябва да направим просто каквото е идея. Трябва много внимателно да обмислим стъпките си. Може дори да бъде отразено и в промените на договора, които в момента се преговарят. Не знае, ще видим. Но от моя гледна точка мога да кажа, че аз подкрепям предложението на комисията. Защо предлагам тази промяна? Относно разпределението по отношение на продажбите и дестинацията им. Както вече казах, и това е крайъгълен камък дискусията. Много добре съзнавате, разбира се, че това също така е един от е, големите проблеми, свързани с е, е, трудността на някои от малките държави да приемат това предложение. Ако трябва да почнем да изчисляваме, очевидно, ползата ще бъдат в крайни сметка повече за по-малките държави. Съгласен съм, че са нужди още анализи, оценка на въздействието. Знае, че това е само едно становище. Много трудна е темата и проблематиката, но ако комисията би се заела поне да помисли, и да предложи и по-задълбочен анализ, мисля, че това ще ни помогне, ще бъде от полза и изобщо за темата обща консолидирана основа за данъчно облагване с корпоративен данък. Това е предложението ми. Добре, да се откажем от големите драматични промени. Бих се съгласил, но пък не мога да приема, че трябва да бъде императивна системата и че трябва да има минимална ставка. И слушах представителите на бизнеса. Няма нищо лошо в това, според мен е правилно. Те всъщност създават работните места, не публичното пространство не може да създаде заето само за себе си. Трябва да ги слушаме. Трябва да приемем тогава такава система, но поетапно да се въвежда. Мисля, че трябва да слушаме бизнеса. Аз съм напълно съгласен с това. И аз ви казах вече, че живея в страна. Може би тук още двама колеги има, ние приемаме високите данъци. Може би при нас са най-високите данъци от всички в залата. Но трябва да бъдат резултатни и правилно насочени. трябва да има общо решение на национално ниво. Благодаря, поне за сега. Си, мадам. Ако госпожа, госпожа Ройтова поиска думата отново и тъй като има, има още време, ако Лими и господин Де Юнг искат също да се изкажат, имаме възможност да го направим сега. Адам Ройтова. Děkuji. Já bych se vyjádřila k té otázce легитимите. Благодаря. Искам да се върна на въпроса за законността, за легитимността. Е, ние в Европейския парламент трябва, разбира се, да не забравяме факта, че ние трябва да подкрепяме единния пазар и всички компании, които процедират трансгранично, най-вече малките и средни, им ще имат проблем. Ако те оперират извън държавата си, данъка ще бъде калкулиран различно. Това е техническия въпрос. Относно политическия въпрос. Тези, които не искат да има дълбока политическа интеграция, се сблъскват с голям проблем тук, защото една консолидирана основа значи повече интеграция. И разбира се, всичко тук зависи вече и от политическата воля Имам чувството, че такава няма. Ние със сигурност ще трябва за бъдеще да хармонизираме данъчното облагане. Нещо, нещо, което не бива да забравяме. От друга страна, трябва да предвидим, че е едно че идеята, евентуално за пълно консолидиране на общия пазар, също е грешна. Смятам, че комисията трябва да преосмисли, да оцени възможностите, свързани с международната търговия и да си останем, да, да се базираме на принципа на субсидиарност и системата да остане практически ориентирана. Но Ако искаме и националните бюджети да следват, ние ще следваме нашият принцип. Мисля, че този проект е в много дългосрочен план. Той беше разискван много дълго време в съвета. И мисля, че ние от Европейския парламент не трябва да го блокираме. Това ще бъде положителен сигнал. Само така ще дадем положителен сигнал от страна на Европейския парламент. Мисля, че имаме навика и сме водещи в този парламент, нашата комисия, под палката на председателя, да работим с националните парламенти. Ние започнахме вече тази работа и работим редовно. И е, договорът Лиссабон го налага. Някои от инструментите се използват от този договор, други не. Това е още една възможност да се използват инструментите, които имаме в договори, които не използваме. И така. Кой ще вземе думата? Любим? Да, благодаря. Аз не искам пак да започвам дебата, защото докладчикът и докладчиците в сянка си изказаха. Искам просто една иронична забележка. Може да предложим в сюрреалистичното Европейски съюз да направим данъка незадължителен, след като сме стигнали до тупа, който иска да плаща данък, който не иска да не плаща, но а, някои искат да запишат а, бюджетната дисциплина в а, книгите на Европейския съд, но не смятам, че това е начина по който ще го направим. И трябва все пак е, винаги се изискват усилия да направят едни и същи е, и после чудим защо хората са на улиците да протестират. Други думи, други изказвания, господин Деюн. Колко? Ehm, in deze tijden van crisis, ik heb het in mijn eerste interview... Да, напълно съм съгласен с тези, в този период на криза трябва действително да бъдат взети мерки. Аз ви го казах. Е, едно, едно 0,17% сме от, а, в Нидерландия. Това е процента, който мисля, че ще бъде интересно за нашите колеги от Народната партия да знаят какво се прави. И тук при нас автоматично се прилагат на санкциите на Меркел, но ние се опитваме в Нидерландия, прилагаме принципа на пропорционалност. Ние действително за корпоративния данък имаме минимално равнище и една задължителна обща база. Следователно ние сме за интегрирането и даже искаме да се отиде и по-далеч от това, което предлага комисията и докладчикът. Ние считаме, че действително ние трябва да имаме достатъчно време и повече време, за да предложим промени, защото това е техническо досие, което е много тежко и ако искаме да може да се справим по подходящ начин, трябва все пак необходимото време. Да, напълно сме съгласни с вас. Ще говорим за графика. И сега дам думата на господин Арбор. Съжалявам, че идвам в края на дискусията почти. Съжалявам, но трябваше да председателствам друго заседание. Е, председателя на Google беше тази седмица в парламента и говори на темата иновации. Част от проблемите, с които в момента сме, пред които сега сме изправени в Европейския съюз, са свързани с ръста и в много държави със сигурност структурата на корпоративна данък и начин е, по който се справят предприятията по отношение научно-развойната дейност са изключително важни, а също така и данъчните кредити. Това са много важни въпроси, свързани с развитието на економиката днес. Основният въпрос е дали в крайна сметка да има единна система, данъчна система в Европейския съюз, дали да има по този начин ще се стигне до по-голяма иновация и по-голямо насърчаване на иновациите. Има различни становища, разбирам, но държавите членки биха искали, разбира се, да запазят свободата си и да определят данъчните ставки. Това е нещо, което аз на напълно разбирам. Това е суверенно право, тяхно право, свързано с управлението на економиките на държавите. Следователно, разискванията са изключително важни, особено от членовете на еврозоните. И мисля, че ако а, е, държавите, правителствата не могат да управляват данъчните а, е, системи, това ще бъде много сериозен проблем между моята държава, например, и страната на Оле Шмет Има много голяма разлика по отношение на данъчните ставки и изобщо данъчната структура и система. И а, е, всичко това е свързано и с режима, с, с социалното подпомагане, въобще с абсолютно всички аспекти. Трябва да отчетем този факт и парламентите в държавите членки очакват съвсем разбираемо е, че всичко това ще бъде разисквано и на централно национално ниво. Но, що се отговаря за общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, не е въпрос, който трябва да се разглежда е, затворено. Той трябва да бъде въпрос и тема, която да се обсъжда трансгранично. Това трябва да бъде част от всички проблеми, проблеми които сега разискваме. И така, връщам се отново на иновациите. Ако държавите които успяват по-добре да насърчават трансфера на познанието. Ако покажа, че всъщност по този те правят всичко това благодарение на начина по който се определят е, данъците в страните, това вече би било много интересно и си струва да се обменят добрите практики в този смисъл. И това е нещо много разумно решението би било наистина пазарно, защото иновационно настроените компании, предприятия и дружества със сигурност ще проявят интерес от данъчната атмосфера и контекст в страна, която има по-благоприятна основа за развитието на иновациите, съответно и конкуренцията. Благодаря. Господин Де Юнг и останалите вече се изказаха по темата. Вече говорихме за графика, който е силно съкратен. Крайният срок за внасяне на измененията е 8 декември, четвъртък тази седмица. Предлагам ви, надявам се Малкам Харбър също да е съгласен, да отложим тази дата на, за 14, т.е. следващата седмица, сряда, тогава да бъде крайния срок за внасяне на измененията. Надявам се докладчика и докладчата Сянка да са съгласни. Ще има един преглед на измененията на 9 януари, гласуване в ИМКО на 6 февруари, което ще позволи да има редовни заседания между докладчиците в Сянка и докладчиците като цяло и ще има гласуване в економическата комисия на 29 февруари и в пленарна зала гласуването е на 17 април. Има ли някой против? Този график все още е доста кратък, но е достатъчно по-добър спрямо първоначалния. Добре, няма такива. А, прекратяваме заседанието доста по-рано. И дам думата на председателя да приключи. Желая ви добра почивка, защото ще имаме много работа. Благодаря и на преводачите. А, благодарим. Ето, днес ви правим малък подарък, защото обикновенно винаги свършваме с закъснение и ви караме да оставате. А сега дам думата на председателя. No, no, Uh, Благодаря на Бенедат изключително много за прекрасния начин, по който тя е, ръководи заседанието. Ние имаме чудесно партньорство. Ще има още едно заседание на 20 е, декември в 15 е, часа. Ще има редица досиета, които трябва да обобщим и приключим в рамките на полското председателство. Не е тайна, че на 20 декември Джон Дан ще бъде за последен път с нас, защото той отива е, на ново пост. Нямам официално съобщение, но очевидно, че нещата по такъв начин се развиват, така че след заседанието на 20 ще бъдете поканени на почаша ПТЕ. питие по този случай. Ще видим кой ще го замени. Исках да го оповестя. Надявам се, че в бъдеще ще имам възможност да му благодаря. Той започна работа в тази комисия от 2004 година, от създаването на нашата комисия и Алан Макарти също ще бъде поканен, моя предшественик. Има и един трагичен случай с колега, който почина преди 5-6 години. Но ще се радвам много да ви видя на 20 Желая ви до тогава всичко най-добро, приятна вечер, благодаря и на преведачите.